Um, okay, let's start. Нека да продължим с точка 22. Положението с основните права в Европейския съюз. Уважаеми колеги, изготвянето на проекта доклада по основните права е специфична задача на комисията ЛИБЕ, която се занимава с защитата на основните и на човешките права като цяло. Както си спомняте, беше проведено много интересно изслушване на 30 март по тези въпроси. Проекто докладът беше представен от госпожа Лаура Ферара. И днес ние ще обсъдим множеството изменения, които бяха внесени по доклада. Има 909 изменения. Предвид на удължения срок за представяне на изменения, както и големия им брой, не беше възможно да се изготвят всички езикови версии за днешното заседание. Госпожо Ферера, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които дадоха своя принос, представяйки изменения към моя доклад. Искам да благодаря на колегите, както на интергрупите, например ИТКО, която се занимава с борбата срещу корупцията, организираната престъпност, както и групата занимаваща се с правата на децата и правата на ЛГБТИ, както и на другите интергрупи. Както казахте, госпожо председател, бяха внесени 909 изменения. Това е доста висока бройка, но показва огромният интерес, който поражда доклада. Разбира се, той се занимава с един важен въпрос за Европа и лично аз внесох също множество изменения. Проекто докладът трябваше да се съобразява с доста ограничения, които са валидни при изготвянето на подобни доклади. Аз се опитах да бъда максимално кратка в първия си проект. Първо по структурата на доклада. Както вече споменах, когато беше представен за пръв път този доклад, имаше две части. Първо, институционални въпроси и второ, конкретни случаи на нарушения. Що се отнася до първата част, намерението ми е да запазя структурата такава каквато е към момента. Аз искам силна реакция от страна на европейските институции. Считаме, че Европейският парламент трябва да представи своята позиция и да отправи силен сигнал, силно послание към Европейската комисия. Включих също идеята за вътрешна стратегия по правата на човека. Считам, че е необходимо да се предприемат практически стъпки в отговор на нарушения на правата на човека в Европейския съюз. Аз се запознах с огромно внимание с представените изменения и намерих, че в тях се съдържа доста ценни идеи, които могат да обогатят доклада ми. Някои от измененията са в подкрепа на моите предложения и ги конкретизира допълнително. Искам да има последователност между вътрешната и външна дейности на Европейския съюз, да има мониторинг по страни, да се спазват копенхагенските критерии. Член 2 предвижда ядреният вариант и задействане на това, което е предвидено в член 6. Така че имаше множество много добри идеи. Опитах се да ги отразя в окончателния вариант на моя доклад. Що се отнася до втората част, която се отнася до конкретните нарушения на основните права, така както те са заложени в Хартата за основните права, идеята ми беше да се запази структурата, тъй като, сигурно се спомняте, че бяха включени множество големи категории, подкатегории които се отнасят до конкретни нарушения. Бих искал тази структура на макрокатегории да се запази, защото ще помогне на гражданите, на нашите гласоподаватели по-лесно да четат този доклад. Този доклад трябва да отправи силно послание към Европейската комисия. Ако бъдат прияти всички представени изменения, това ще промени в известна степен структурата. Въпреки това трябва да запазим такива категории като сигурност, права на жените, права на децата, престъпления породени от омраза, правата на ЛГБТИ лицата, корупция и прочие. По този начин, като обръщаме внимание на тези различни категории, можем да се фокусираме по-добре. Разбира се, ние сега разискваме състоянието на правата на човека за предходния период 2013-2014 година. На следващото заседание на докладчиците в Сянка ние ще се запознаем с повече детайли. Това ще бъде в Страсбург в четвъртък на 31, ако не греша. Тогава ще можем да продължим работа по това, което сме започнали. Ние работим в тясно сътрудничество. Доста заседания на докладчиците в Сянка бяха проведени. Надявам се, че ще можем да изготвим един доклад, който да получи вашата подкрепа. Предлагам да направим нужното, за да получи този доклад максимално широка подкрепа и ако е възможно, дори да бъде подкрепен с пълно единодушие. Надявам се, че дебатът ще бъде обогатяващ и че ние ще изготвим един доклад, който отразява мнението на всички политически групи. Благодаря, госпожа Перера. Сега искам да дам думата на колегите, които искат да се изкажат, но най-напред искам да дам думата на докладчиците в сянка на госпожа Гал, която ще замени госпожа Елизавет Возенберг от НП. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, аз ще говоря от името на госпожа Возенберг. Всъщност ще прочета това, което тя е подготвила в писмен вид. Тя не може да присъства на това заседание, тъй като съпругът й почина. Ние изпращаме нашите дълбоки съболезнования. Аз ще прочета това, което тя е изготвила. Най-напред искам да подчертая отново, че ситуацията с основните права в Европейския съюз е чувствителен въпрос, който изисква особено внимание да се обърне на различните аспекти и те да бъдат точно отразени. В тази рамка искам да поздравя докладчика госпожа Ферера за работата и по този въпрос. Аз е, очаквам, че ще има широко подкрепен доклад, което е отражение на нашето сътрудничество и ангажираност. По-конкретно, аз съм представила 53 изменения, съвносител съм за, за много други от измененията на моите колеги, където се подчертават а, е, а, е, различни аспекти. Моята група като цяло представя 134 изменения. Първата част по институционалните въпроси е тази, която поражда най-много предизвикателства, но се надявам, че ще намерим допирни точки. Всички инструменти, които са предвидени в договорите относно европейските ценности, така както са заложени в член 2 от договора, трябва да бъдат изцяло прилагани. Ето защо преди да се създават нови структури е необходимо да се използват съществуващите в пълна степен и да бъдат отчитани на всички нива. За мен е важно да подчертая, че член 7 от договора за на Европейския съюз предвижда прилагането на правата, на хартата за основните права, както и на законодателството в тази област. Затова не е необходимо да има нов механизъм, а за вътрешна стратегия, която да почива на един принцип, всички разпоредби на договорите, европейското законодателство да бъдат изцяло прилагани, за да бъдат спазвани на практика основните права. Разбира се, ролята на Агенцията по основните права и външните експерти са важни не само за превенцията, но и за борбата срещу нарушения на правата в Европейския съюз. Ето защо ние бихме искали да се създаде база данък, Никъдето където да се публикуват всички доклади, свързани с основните права, да се спазва принципа на субсидиарност, така че Европейският съюз да работи в рамките на компетенциите, предвидени в договорите. Във втората част на доклада се подчертават различните аспекти на правата на човека, трафика на хора, експлоатацията, нуждата от засилване на мерките срещу тероризма и радикализацията, мерки за се запази езиковото, религиозно многообразие, да се обърне внимание също на правата на етническите национални мълцинства, както и на беженците. Призоваваме комисията да разработи допълнителни политики за борба срещу радикализирането, както и борбата срещу езика на омразата. Бяха представени изменения за промени в частта, отнасяща се до бюджетните ограничения и економическата криза. Аз съм готова да продължим вътрешните дискусии. Това е писмото, което беше е, изпратено от госпожа Елисавет Позенберка. Господин е, Нидер Мюллер има думата от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожа председател. Чудесно е това, което вие направихте през последните две седмици. Аз е, високо ценя това, което постигнахте. Това е много чувствителен терен и вие се справихте отлично. 909 изменения показват политическата значимост на този въпрос за Европейския съюз и е добър знак, че ние гледаме много сериозно на този въпрос. Проведохме много добри разисквания по тези въпроси и те ще продължат в бъдеще. Структурата на доклада е изключително важен въпрос. Ние сме обсъждали този въпрос. Мисля, че нещата вървят в вярната посока. Лично за мен, както и за моята политическа група, Първата част на доклада е особено важна, тъй като се отнася до някои общи аспекти и задава основата за целия доклад. Убеден съм, че се нуждаем от нов механизъм по тези въпроси, тъй като ситуацията се променя, възникват нови предизвикателства, променя се политическата ситуация в европейските държави. За това ние трябва да обсъдим нови методи, нови институции, нови подходи. Това трябва да бъде част от дебата ни в бъдеще. Имаше много горещи точки, които са обхванати в доклада дискриминацията срещу ромите, правата на децата, правата на ЛГБТИ и прочее. Всичко това е включено в доклада. И цяло подкрепям също въвеждането на политически цикъл по спазване на основните права, да се изготвят доклади по отделни държави, да се използват наличните ресурси, например докладите на Европейската комисия, на Агенцията по основните права, на Съвета на Европа и прочие. Подобна стратегия може да има успех само ако се базира на върховенството на закона, тъй като то гарантира опазването на основните права както и спазването на всички права и задължения, които са заложени в договорите и проистичат от международното право. Освен това, необходимо е да се подсили доверието между правните системи на държавите членки. Затова е важно да бъде доизградена зоната на свобода, правосъдие и сигурност. За мен най-важният момент се отнася до това да имаме открита дискусия в Страсбург, да бъдат поставени на масата всички трудни въпроси и да изготвим един широко подкрепен, силен доклад. Това е изключително важна област, по която работим. Председателката, благодаря. Сега искам да дам думата на господин Луи Мишел. Благодаря, госпожа председател. Аз също искам да се присъединя към казаното и да поздравя отличната работа на госпожа Ферера. Според мен тя ни предложи нещо на много високо ниво. Искам да помоля също да бъдат предадени моите съболезнования към колегата Возенберг. Правилата не могат да се прилагат само временно. Те трябва да се прилагат във всички държави членки и то не само когато се присъединяват към Съюза. Нарушаването на принципа на демокрация, на върховенството на закона и основните права по-настоящем ние наблюдаваме, че има подход, който се базира на разглеждане на отделни случаи, на частичен подход, въпреки че сегашната ни система има своите пропуски. Необходимо е за това да се осъществява системно наблюдение, обективно наблюдение на състоянието във всяка държава членка, да има общи показатели, на базата на които да се прави тази оценка. И това трябва да се прави ежегодно по отделните държави. Да се види къде има проблеми. Повечето от депутатите от моята група имат предложения по този въпрос. Унези, които имат съмнение относно намеренията. Не искам да им кажа, че всички знаят какви са проблемите по това досие. Няма нито една държава членка, която изцяло да е безгрешна, що се отнася до основните права, включително и моята държава. Тя не е най-добрият пример това отношение. Аз осъждам това. Затова, за да се подобри доверието, трябва да работим заедно за опазване на основните права в целия Европейския съюз. Представените изменения от останалите политически групи предвиждат продължаване на наблюдението на всяка държава членка, да има таблица за резултатите, да се преразгледа и мандата на Агенцията за основните права. Това са предложения, които са представени на госпожа Ферера, групата на социалистите и демократите, и други политически групи. В изменение 121 от госпожа Возенберг и от други депутати от НЕП, пет депутати, се отнася е, до осъществяването на непрекъснато наблюдение в е, всяка държава членка. Госпожа Гал също направи предложение на последната ни среща на докладчиците в Сянка да се предвиди оценка държава по държава, като се базира на обективни общи критерии, отнасящи се до всички държави членки. Така че, разбира се от само себе си, че трябва да има общи показатели, които да са прияти от всички, за да се осъществява оценката, а не да се заклеймявате едни, да се поощряват други и прочие. За това, това, което искам да разбера, дали от това изменение че можем да считаме, че НП се присъединява към предложенията на другите политически групи да поиска от, държа... от комисията да предвиди такъв подход за непрекъсната оценка по отделни държави. Минималното е да се изисква изготвяне на таблица с резултатите. Моята група предлага един структуриран, прогресивен механизъм, който се базира на диалога и на европейския семестър, който дава възможност на комисията да предприема официални мерки срещу държави, които нарушават основните права. Член Познавам добре този член и бих искал да участваме и е, участвах в неговото изменение след аферата в Австрия. Но този член ни позволява да стигнем достатъчно далеч. Механизмите за активирането му са доста отежнени, изискват доста голямо мнозинство и почти всяка държава има право на вето. Така че е трудно да се приложи на практика, така че този член не е достатъчен, за да ни позволи да направим това, което желаем. Що се отнася до 210-то изменение на докладчика Сянка от НП и други депутати, включително от моята група, не можахме да намерим компромис. Относно основните права има изменение което се опитва да обхване максимален брой специфични нарушения. И аз предлагам да се обърне особено внимание на борбата срещу тероризма, е, използването на нови технологии, например безпилотните самолети и прочие. Освен това да се обърне внимание на нарушаването на правата на ромите, на децата, както и на е, лицата, които нямат е, подслон. Това са областите, е, на които Европейския парламент, като изразител на волята на европейските граждани, трябва да работи. Ние отчитаме това, което е направено до момента. Сега имаме възможност да покажем, че Основните права са въпрос, по който не можем да преговаряме. Благодаря ви. Сега госпожа Вержия има думата. Мерси, мадам ла президент. Bon, je partage très largement благодаря, госпожо председател. Споделям поздравленията, които бяха отправени към докладчика и благодаря за отличната работа, особено в условията, в които беше извършена. Не можах да прегледам всички изменения, те са много наброй. Общо взето, мнозинството от тях са съвместими с текста на доклада. Аз също привърженик на това, което беше казано в рамките на, на изискването да бъдем достатъчно ясни и е добре да се запази и структурата на доклада, за да се чете по-лесно от гражданите. А пък за опасенията на членовете на моята група, ние внесохме 70 е, изменения. Те са по-скоро допълнения и предложения за допълнителни акценти да се поставя акцент върху някои младсинства, емигрантите и да има приемственост и последователност в вътрешната политика и във връзка с защитата на личните данни. Госпожа Гало каза, че има и нови предизвикателства не бива да отстъпваме на, на територията на Европейския съюз. Естествено, на Европейския парламент трябва да се яви като защитник чрез една минимална стратегия за защита на тези права. Затова трябва да се отиде по-нататък във връзка с защитата на основните права. Съгласна съм с Мишел, който се изказа във връзка на, с демокрацията и правата на човека. трябва да продължим да настояваме по този въпрос. Защото това се отнася и за обликът на Европейския съюз в света. Не бива в никакъв случай да оставим впечатлението, че вътре в Съюза не можем да защитим човешките права. Този въпрос е изключително важен, според мен. Госпожа Ван Берг поиска думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Европейския съюз и държавите членки са се съгласили с хартата на по основните ценности и човешки права, които гарантират на своите граждани. И от тук е, Европейския съюз има задължението да защитава тези права на своята територия и да защитава равенството, демокрацията и правовата държава. Европейския съюз трябва да спазва тези права. Същевременно е добре да зачитаме принципа на субсидиарност и националните особености на отделни държави. В никакъв случай не бива да допускаме политически догматизъм в доклада. Европейският парламент, ако се препоръча да наруши националното законодателство във връзка с емигрантите. В текста на доклада има един текст за миграцията, която, който противоречи на реалността. Ако искаме да се постигне съгласие по този въпрос в националните парламенти, това означава, че не сме достатъчно отговорни. Затова ми е трудно да гласувам за един такъв текст. Аз и моята политическа група сме категорично против антисемитизма в Европа. Не бива да се задоволяваме единствено с толерантността. Трябва да защитим правото на изповедание в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая, че проекторезолюцията е доста едностранчива и съм показала това в измененията, които внесоха. Във връзка с липсата на толерантност се споменава исляма, но няма нищо срещу омразата срещу християните. Ако погледнете статистиката, последните данни във Франция показват, че има повече от 200 случая на разрушаване на гробища. 56 от тях са християнски гробища. Има и а, голям брой а, нападения срещу храмове и църкви, християнски църкви. че държавите отговарят за а, реда и мира в своята територия и трябва да се грижат за всички религиозни групи. Все пак се наблюдават нарушения на принципа на толерантността. Надявам се, че нашите изменения ще бъдат прияти в Европейския парламент трябва ясно да покажем, че както нареагирахме е, по такива случаи в света, трябва да направим същото и в е, Европейския съюз. И още една тема. Не зная е, как стоят нещата в 28 държави членки, защото представителите на голямото мнозинство обикновено се представят за защитници на малцинството и постоянно се позовават на член 7 от договора. Този член е за санкции и за изключване на държавите членки. Трябва да насочим вниманието на държавите членки е, към е, това, е, на което беше получено като резултат от референдумите в Словакия и Харватия за правата на родители и естествения природен ред. Ако искаме Европа да е единна, трябва внимателно да слушаме мнението и на другите държави. В резолюцията е добре да се посочат нападенията, които посочих, които не са приемливи срещу харвати и словенци. След референдума в Словакия в референдума гласуваха на, на 1,5 повече е, гласоподаватели, отколкото е, в изборите за Европейски парламент. В началото на 21 век е, Европейският съюз се разшири и това беше прието само като присъединяване, на, на, но забравяме много често, че трябва да се спазват съответни права. Говорим често за член 7, не бива да забравяме какво може да доведе неговото прилагане. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на три неща. Първо, за мен е абсолютно неприемливо да се говори за основните права в Европейския съюз и а, да се съпоставят с това, което ние а, виждаме по отношение на исламизирането и антисемитизма и това, че се извършват нападения срещу а, гробища. В Европейския съюз приемаме закони. Закони, свързани е, с това как да се подхожда към търсещите обежище. Тези закони се отнасят до всички държави членки и а, няма никаква намеса в националните вътрешни работи. Този пакет за Обежището се отнася до всички. Искам да кажа още нещо, което е необходимо за нашите бъдещи действия. Луи Мишел каза, че става въпрос за нарушение на основните права във всичките държави и членки. Крайно време е да помислим къде в Европейския съюз ценностите се зачитат и къде правата се нарушават. В кои държави членки не се спазват правата и ако не се спазват, това е липса на политическа воля, а не се дължи на това, че законите, които приемаме, не са добри. Докладът се надявам, че ще бъде подкрепен и ние, политиците в Европейския парламент, трябва да си сипем сол в раната, когато това е необходимо, да посочваме къде са проблемите и само тогава имаме възможност да упражним натиск върху държавите членки, за да могат да, да признаят, че в крайна сметка те а, а, са длъжни да се придържат към ценностите на Европейския съюз. Господин Нидермилър. Uh, Благодаря. Два кратки коментара във връзка с изказванията преди малко. Съвсем ясно трябва да се формулира и да се каже ясно, че в Европа няма антихристиянски партии. Може би е, имат такива тенденции в в, е, в някои части на света, но на, става дума за доклад за правата на човека в е, Съюза. Втория коментар. Нелегалната миграция. Всъщност е, тези хора търсят убежище искат да започнат нов живот в Европа. Затова трябва да настояваме за обща европейска политика за миграция, а не за национални такива политики, защото резултатите от тях са ясни и се виждат. Мисля. Е, Мисис Лаустин. Госпожа Лаустин, благодаря. Виждам, че започна една дискусия за постоянен механизъм за наблюдение и контрол. А някои държави членки смятат, че това е намеса в техния суверенитет и вътрешни работи. Трябва да вземем предвид, според мен, на, на, на опитът на, на съвета на Европа. Такива на органи за наблюдение и контрол на, на вършат чудесна работа в диалог с съответните държави за да се покрият съответни критерии и показатели. Аз 12 години съм участвала в работата на такъв орган. Така всъщност всички разбират много по-добре и по-ясно къде са проблемите във всяка една държава. Мисълта ми е, че не бива да се плашим от наблюдение и контрол, от мониторинг. Този механизъм ще помогне за по-добро разбирателство между държавите, по-добър анализ и за подобряване на нещата в диалог с другите държави. Парламентарният контрол, според мен, е много по-позотворен в сравнение с административния контрол. Благодаря. Господин Скипък. Thank you very much. Благодаря. И аз искам да благодаря за отличната работа на госпожа Ферера. Зачитането на принципа на човешките права, да, като човешки същества, всички имаме достоинство, което не може да бъде подтъпкано. което означава на еднакво зачитане на човешките права на всички групи, без да се поставя акцента само върху някои отделни категории. Така че като обсъждаме състоянието на човешките права, е добре да запишем и уязвимите хора с увреждания самотните майки, бащи, безработните младежи. И ние като парламент сме длъжни да, изказваме мнението на тези хора също. Има случаи и на преследване на християни. Както спомена колегата от Полша, не можем да си затворим очите пред подобни явления – говорим срещу антиислямизма и антисемитизма, но има и тенденция за антихристиянство, което в Европа се вижда доста добре. С това искам да изразя някои свои опасения за някои тенденции в нашия парламент, които се чуха, когато в Страсбург обсъждахме Кения. Тогава имаше обяснение, че а, а, еди кой си, кои деца а, а, са а, загинали. Така че не бива да забравяме страданията на християните и в Европа. Трябва да се гарантира свободата на религия и да зачитаме културните и религиозните права на гражданите. За човешките права мога да посоча един случай във Франция, където има санкции за това, че се носи съответна символика, което според мен не е уважение към човешките права. Госпожа Кейнс, моля. Благодаря ви. Аз благодаря на госпожа Ферара за свършена за от нея работа и ни дава възможност да говорим за тази така важна тема. С много хора съм разговаряла, които участват в годишното наблюдение, свързано с спазването на човешките права. Много често смятаме, че сме ам, защитени, че въобще не а, се нарушават а, човешките права при нас, но не е така. Но в момента, в който ние заседаваме тук, се случват ужасни неща и ние не им обръщаме, може би, достатъчно внимание в една демократична държава може би въобще не се проверява дали е, се спазват човешките права и може да се е, окаже, че правата все пак се нарушават. Затова е необходимо да се извършва наблюдение и контрол. Това е инструмент или това са инструменти, които подсилват демокрацията и трябва да се използват и може би с тях да се даде един добър пример и на а, другите страни извън Европейския съюз. Може би ам, да отбележим и ам, стъпка напред в нашите действия, като предприемем такива действия по а, мониторинг и контрол. Не сме а, подсигурени във всички области, а, за това а, има а, затова трябва да си има предвид, че човешките права се нарушават не на последно място и тези на мигрантите и добре е да има подсилен годишен контрол. Благодаря ви. Ja, ähm, ja, vielen Dank. Благодаря. Съвсем ясно ще заявя нещо. Говори се в Европейския съюз, че има преследване на християните но а, има преследване а, на християни, може би, но не и тук. А, не можем да допускаме так такива изказвания тук. А, логично е да се осъждат действия, свързани с. А, разрушаването на гробища, но а, ние говорим а, тук за човешки права. Тези, кои, които сега се застъпват за християните и това може, разбира се, да го направят, но дали ще, ще се ангажират за всичките християни, които са в лагерите за бежанците, в а, а, бежанците от Сирия или от Ирак? А, но много казват, че мир ще се постигне само когато има мир между религиите, т.е. между сунити, християни и така нататък. Нека да внимаваме какво точно казваме, защото темата е много важна. И на последно място господин Юрок. Я właściwie e, pani e, Благодаря, госпожо председател. искам да внеса една корекция. Съгласно вътрешния правилник. Нито господин Скрипет, нито който да е друг е говорил за преследването на християните. Ако пишем за ислямофобия или антисемитизъм в този доклад, трябва да кажем, че не само мусулмани са подложени на преследване. Много опит имаме е, свързан с липсата на толерантност в нашата страна. Искам да помоля председателя е, да отбележи, че аз официално е, възразявам на някои изказвания. Когато има ам, разрушения на ам, гробища, било то християнски или еврейски, това е нарушаване на правата. Трябва да, да има защита срещу вандализъм и всякакъв такъв вид реакции. Европа трябва да е, е център на социален мир и е, Европа се бори срещу омразата. Не трябва да живеем в Европа, която а, стъпва върху идеологията. А, това е което исках да кажа. Благодаря ви, следващият оратор. Благодаря. Ще говоря на унгарски. Благодаря, госпожо Ферара за това, че вашият доклад разглежда такава важна тема, именно положението на основните права в Европейския съюз. Основните права обхващат също и правото на говорене на родния език. Този език да се използва и в администрацията, и в ежедневието. В тази връзка трябва да кажа, че що се отнася до малцинствата, трябва да се вземат предвид и националните малцинства и да се проучи въпроса какви са възможностите за използването на техния роден език. Това не е част от основните права само, а това е гаранция за запазване на многообразието в Европа. Това е тема, която е важна не само за Европейския съюз, ами е тема, която е важна по отношение на политиката на съседство, защото това право трябва да бъде зачитано, за да бъдат защитени малцинствата. Благодаря ви. Приключихме с списъка с ораторите. Сега Европейската комисия, ако иска да вземе отношение. Дали има нещо от страна на комисията, което искате да кажете? Няма. Добре. След това... Uh, uh, искам сега да помоля госпожа Ферера да се изкаже. Grazie Presidente. Uh, io eh, innanzitutto esprimo uh, anch'io le condoglianze. Благодаря ви. Аз искам също да изразя моите съболезнования към госпожа Розенберг и се надявам се госпожа Гал ще и ги предаде. Искам да благодаря още веднъж на докладчиците в Сянка. Много а, важни бяха вашите изказвания и а, ми оказахте много ценна подкрепа. Благодаря на всички останали колеги, които се изказаха днес. Европейският парламент и Европейският съюз като цяло трябва да има проактивна роля. Европейският съюз трябва да се явява като защитник на човешките права и трябва да посоча, че ние всички сме на едно мнение по отношение на нуждата от постоянно наблюдение, мониторинг. Не говорим тук непременно за инквизиция или а, за м, порицаване или а, поощряване. Ами трябва да погледнем каква е ситуацията в отделните държави членки трябва да видим по какъв начин трябва да се ам, осъществява на место, когато статуквото е а, нарушено. Трябва да се следи за спазването на човешките права и да се предотвратяват всякакви нарушения. Смятам, че е необходимо да се възползвам от инструментите, с които разполагаме вече, но освен това трябва да сме наясно, че инструментите, с които разполагаме, не са достатъчни. Така че е, ще е добре, ако има още повече инструменти, които да са под ръка. Добре е да има механизъм, който може да подобри наблюдението на всяка една страна, без да се нарушава, разбира се, принципа на субсидиарност но този механизъм да осъществява по-голяма защита на човешките права. Както госпожа Кангей каза по-рано, ние трябва да останем бдителни да се интересуваме от това, което се случва. Да можем по този начин да осигурим най-висока степен на защита на основните права. Говорим за доклад, който включва в себе си защитата на основните права. Както може би знаете, има друг стратегически документ, който описва каква е ситуацията в, Средизем, в Средиземноморието. Но аз искам да се фокусирам върху този доклад, именно този за основните права. Основните права се отнасят за всички. Няма отделни а, категории на тези основни права, нито пък а, могат а, да бъдат а, сложени под друг знаменател търсещите обежище Не говорим и за намеса в правомощната на държавите членки. Ние говорим тук за предупреждения, за апел, за апел да се спазва законодателство, което съществува по отношение на тържащите обежище. Не говорим за възможности, за, за средства или за каквото и да е. Относно а, толерантността между вероисповеданията, има много изменения, които са по тази тема, именно за ислямофобията, но има и афрофобия. Изглежда, че много често принципите, свързани с, с свободата на веро, вероисповеданието а, и така нататък, а, се пренебрегват. Трябва да се зачитат от отделните вероисповедания. Трябва да се зачитат и принципите на светското общество. Да се надявам, че ще можем да постигнем компромиси по всички изменения, които са представени. Ще продължавам да работя в дух на добро сътрудничество. До сега сме се справили много добре и смятам, че ще постигнем отлични резултати. Много ви благодаря. Благодаря, госпожо Ферера. Искам да кажа, че в Страсбург по време следващата пленарна сесия ще има среща на доклади, на докладчите в Сянка. На, до... Е, гласуването ще е на 25 юни. Следващата точка Следващата точка е много важна. Ще е, бъде изложена позицията на Европейската комисия и госпожа Мишуш ще трябва да дойде тук, така че аз прекъсвам заседанието до 4.30.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

Okay, dear colleagues, we will start the... Добре, колеги, нека да започнем с разглеждането на точка 22а, обмяна на мнения след взетото решение от съвета на председателите на 30 април, като решението е свързано с възможните последици след въвеждането на смъртното наказание, какви ще са последиците за държавите членки, техния статут и права. Сега давам думата на госпожа Мишу, за да направи първоначално изявление и след това ще дам думата на членовете. Thank you, Chair. Good afternoon. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Искам да благодаря, че имам възможност да участвам в тази дискусия и да я обсъдя темата с вас. Господин Тимерманс вече е направил изявление по темата миналата седмица. Нека да премина към темата член 2 от Хартата на основните права забранява екзекуцията или осъждането на смърт на което и да е лице. Смъртните присъди са в нарушение на Конвенцията за човешките права. Премахването на смъртното наказание е едно от условията, които трябва да изпълни определена страна, за да стане членка на съвета на Европа или на ЕС. Разбирам, че председателския съвет е поискал от вас да отговорите на въпроса, който беше повдигнат в началото. Сега, що се отнася до комисията? Няма съмнение, че ам, повторното въвеждане на смъртното наказание ще противоречи на основните ценности на ЕС. Повторното въвеждане на смъртното наказание от някоя държава членка ще доведе до прилагането на член 7 от договора. Механизмът на член 7 от договора е свързан с ценностите, които се посочни в член 2 включително човешкото достоинство и зачитането на човешките права. Чрез член 7 позволява временно суспендиране на някои от правата, когато а, това не е в разрез с, с договорите, като а, въпроса се обсъди предварително с съответния представител на държавната членка в съвета. Член 7 на предвижда механизъм за санкции, който е създаден за да бъдат зачитани фундаменталните права в член 2. Относно ситуацията в Унгария ще кажа следното. Председателят Юнкер каза миналата седмица, че господин Орбан трябва незабавно да е, да посочи, че, не, е, е, че няма намерение да въведе отново смъртното наказание. Господин Юнкер каза, че ако той не го направи, е, тогава ще има борба. Унгарското правителство няма планове да а, въвежда смъртното наказание и господин Орбан увери пред председателя Шулт, че Унгария ще зачете всичките европейски договори и европейското законодателство. Това е посочено и в съобщението за преса на господин Шуц. Но Унгария, ако предприеме действие за въвеждане на смъртното наказание, нека да подчертая, че комисията е готова да използва всички средства на свое разположение, за да гарантира, че Унгария, както и всяка друга държава членка, се придържа към своите задължения в рамките на европейското законодателство и зачита ценностите на съвета, така, на съюза, така както са посочени в член 2, защото тези ценности са а, общи европейски а, ценности. Благодаря, госпожо Мишу. Сега координаторите ще се изкажат. Госпожа Зипела първа. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Мишу за нейното изявление, но а, това изявление е точно такова, каквото го очаквахме. Наскоро получих имейл от унгарската делегация на НП, която посочва, че а, Дебатът за смъртното наказание нищо не означава и той, този дебат не означава, че наказанието ще бъде въведено отново. Как да го формулирам по дипломатичен начин? А, господин Орбан си играе с огъня. Какъв е смисълът на един такъв дебат в една европейска държава, когато няма намерение тя да въвежда смъртното наказание. Целта е, може би, да се подклажат някакви определени настроения в държавите членки. Със сигурност ще се намерят граждани, които да подкрепят а, такова действие, свързано с а, въвеждането на смъртното наказание. И чрез такива дебати могат да се подклажат точно такива настроения и искания. И а, последиците, а, които описа госпожа Мишу, а, са абсолютно ясни. Ако Председателския съвет не беше решил да се занимаем с този въпрос. Какво щеше да направим тогава? Миналата седмица господин Вебер каза, че прекрасно и гражданите се обединят. Това беше да се включат. Това беше по изказване на господин Орбан. Ам, заглавието включва въпросник, свързан с консултации и тероризма. Това е включено още в заглавието, че тероризма и миграцията са едва ли не свързани. Ако и е, както е поставен въпроса, в него има само негативни конотации. Говори се и в някои говори се в някои среди и за задържане и ам, на мигранти и бежанци. Това, всичко това, всички тези действия са неприемли в Европейския съюз. Госпожа Холмайер. Моля ви не, да не се ядосвате, но се очудвам от а, това вълнение, което виждам тук. Ясно е, че всички сме против смъртното наказание. Унгарското правителство каза, че не планира повторното въвеждане на смъртното наказание под каквато и да е форма. Ние всички сме на едно мнение, че никой от нас не иска да се въвежда под каквато и да е форма смъртното наказание в Европейския съюз. Това беше изявено и публично от, и от министър-председателя, и от говорителя на правителството, така че няма какво тук да се обсъжда надълго и на широко. А, тук се очудвам, че тази тема се смесва и с още две-три теми. А, предлагам да обсъдим по какъв начин се прави опит по популистски чрез популистски изказвания да се засегне и темата за миграцията. В Чехия вътрешния министр заяви, че когато първият мигрант стъпи на чешка територия, ще има референдум по темата дали да има мигранти или не. Така че дебатът с мигрантите е доста сложен в някои от посткомунистическите държави. Въпросът с миграцията се подхваща от някои от правителствата и от някои от опозиционните партии, но държавите трябва да се придържат към задълженията си, а не да се занимават с популистски изявления и да подклаждат известни настроения у гражданите. Относно Унгария ще предложа следното. Не знам а, по каква причина тази тема е попаднала в а, погрешния контекст, защото смъртното наказание а, не а, се приема нито от НП, ни, нито от а, унгарското правителство и се радвам, че е така, независимо кой а, а, какви намерения има по въпроса. Благодаря ви. Сега госпожа Господин, господин Кирков, господин Орбан, унгарското правителство ясно заявиха, че не планират повторното въвеждане на смъртното наказание. Наказаното от госпожа Сипел, какъв е смисъла да обсъждаме в такъв случай последиците от евентуално подобно действие? Трябва да имаме предвид, че доста европейци не са твърдо против смъртното наказание. Ето защо тази тема, както и всяка друга тема, трябва да е отворена за разговори, за водене на дискусии. Читам, че е жалко този парламент често да се използва като платформа, за да се нападе едно или друго демократично избрано правителство на държава членка господин Орбан, унгарското правителство, нарушават общите ни европейски ценности, но въпросът е кой определя тези европейски ценности, кой решава кои ценности са европейски и кои не. Струва ми се, че когато левицата, когато либералите казват е, европейски ценности, имат предвид е, една погрешна програма, която не се споделя от всички европейци. Както вече казах, унгарското правителство е избрано от унгарците и отразява техните ценности. Унгария е част от Европа и тези ценности не могат да бъдат нищо друго, освен европейски ценности. Благодаря ви, госпожа Интфелд, за госпожа Одишон. Аз нямам кой знае какво да кажа за изявленията на господин Орбан за смъртното наказание. За мен смъртното наказание е варварска средновековна практика, където и да е по света и няма място в Европейския съюз. Знаем, че господин Орбан прави непрекъснато провокатив, провокативни изявления. Той знае също толкова добре, колкото и ние, че смъртното наказание няма да бъде прието. Целта на този е, дебат е, е да се разгледа този въпросник. Е, цитирам от блога на комисаря публични консултации са нещо добро, но ако те са базирани на предубеждения, това едва ли може да послужи за стабилна основа за вземане на решения. Това изразява официалното мнение на Европейската комисия. И задавам въпрос на госпожа Мишо. Ако това е гледната точка на Европейската комисия, кога възнамерява тя да предприеме действия? Ще използва ли правомощията си, за да отстоява ценностите на Европейския съюз, както се очаква от нея съгласно договорите. Това е нейната работа, за това е плащат. И следващия въпрос е към НП. Аз е, изцяло подкрепям казаното от е, господин Холмайер. Е, съгласна съм също, че популизмът е на лице навсякъде. Той не е запазена марка на една или друга политическа партия на лице е навсякъде, включително и в моята собствена страна. Но питам НП, колко далече още трябва да стигне господин Орбан, преди вие да кажете, че той вече не отразява ценностите на НП и не може да бъде част от вашето политическо семейство. Става дума е за доверието към европейските ценности, които ние твърдим, че отстояваме. Дайте сигнал, че тези идеи, както и тези практики, тъй като това не е само негова гледна точка, това е правителствена политика. Дали НП ще продължи да толерира всичко това? And, uh, Mr. Ernst. Господин Енст. Bin ich nochmal dran? Ich dachte, ich schaff's nicht. Okay. Ähm, ich will vielleicht... Благодаря. Две неща ще кажа. Първо, имаше иранска делегация от тамошния парламент от Техеран. Беше на посещение и ви, а, ние им обяснихме, защо сме против смъртното наказание, какви са основанията за това да се каже, че а, Право на човека е, е също и правото му на живот. Можем да говорим е, по всички въпроси, но е, ние е, излучваме послания, с които не можем да направим нещо. Трябва да, да кажем, че ако тези послания, които идват точно от тази страна и тези послания са много болезнени за мен, трябва да кажем, че тези послания въобще нямат нищо общо с харта на основните права, с човешките права и когато се излагат на риск тези права, не се стига до нищо добро. Сега, що знася до Унгария, до Чехия или други страни, знам каква е ситуацията там и ако не изразим нашата критика, ще направим грешка и за това такива теми трябва да бъдат обсъждани тук в парламента, в нашата комисия Либе, за да можем да изпратим ние от наша страна съответните послания. Госпожа Саргентини. Благодаря, госпожо председател. Атмосферата в дебата в Унгария и разговорите за смъртното наказание не може да се пренебрегне, само като кажем, исках само да проведа един дебат, съжалявам, всичко може да бъде казано в този дебат и нека да се върнем отново към нормалните си задължения. Нямаме намерение да въвеждаме смъртното наказание. Такава е атмосферата и не можем да отречем този факт. Радвам се, че не ми се налага да защитавам Федес в този парламент и да обясняваме действията на Орбан. Но не искам да говоря за смъртното наказание, за консултациите по въпросите на миграцията. Представителят на комисията би трябвало да каже нещо по въпроса, тъй като този парламент искаше да се обсъди не само въпроса за смъртното наказание тук, а и в този въпрос. Сътрудниците на Шулц бяха наясно, че ние няма да се ограничим тук само до обсъждане на смъртното наказание. ще повторя казаното на колегите, че не е достатъчно. Ако комисаря по основните права в своя блог изразява личното си мнение по дебата в Унгария за миграцията, това не е достатъчно. Считам, че сега е подходящ момент да се задейства механизма на върховенството на закона. Въпросите се поставят по време на консултациите и те водят до такива сравнения между терористи и мигранти, както и до политики, които не съответстват на европейската политика. Иска се по строги правила за иммиграцията от тези, които сега се прилагат в Европейския съюз. Той иска също по-лесно да могат да бъдат връщани иммигранти от Унгария. Това изисква да се направи по-задълбочено разследване за това, което се прави в Унгария. Болезнено е, че сега в Унгария могат да се купят унгарски паспорти много по-лесно, отколкото да се допусне в тази страна мигранта. Има множество причини, които ни дават основание да се започне разследване. Комисарят Имерманс в Фейсбук е само проява на това, че той не гледа особено сериозно на тези дебати. Следващият оратор. Каква е точката, която разискваме днес? Доколкото знам, точката в дневния ред беше във връзка с решението от председателския съвет от 30 е, април. Какви могат да бъдат последиците, ако една държава членка реши да въведе повторно смъртното наказание? Това дебат за Унгария ли е? Това ли е 22 точка от дневния ни ред? Мисля, че трябва да изясним това. Така че моля да се придържаме към темата, която е обявена. Това не е дебат за Унгария, не това беше искането от председателския съвет. Процедурен въпрос. Аз не отговарям за дневния ред, но искам да поясня. Ние не искахме да обсъждаме смъртно наказание, както подчертах вече. Ние искахме да обсъдим въпросника. Съгласна съм с госпожа Гал, че е жалко, че винаги наблягаме на една страна. Защото нямаме механизъм, който да наблюдава всички страни. Тогава няма да говорим за една отделна страна всеки път. Yep. Uh, maybe... Аз ще прочета писмото, което беше изпратено от Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, до председателя на комисията Либе. Уважаеми господин председателю, информирам ви, че днешният председателския съвет взе решение да постави следния въпрос пред комисията по основните права, за да може председателския съвет да разгледа отново този въпрос на следващото си заседание съответствие с разпоредбите, раздел 1 от договора за Европейския съюз, частност, хартата за основните права и протоколи 6 и 13 от Европейската конвенция по правата на човека, какви биха били евентуалните ефекти върху правата и статута на член на Европейския съюз на държава членка, която реши да въведе отново смъртното наказание искрено ваш. Тоест, тук не се споменава никъде за Унгария. Госпожо Ферера, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Винаги, когато говорим за Унгария, Следва да имаме предвид е, казаното от господин Орбан, които направиха впечатление на всички. И трябва да имаме това предвид в контекста и на моя доклад е, за основните права. Мисля, че ахронизъм през 2015 година да говорим за отново въвеждане на смъртно наказание в европейски държави. Това е, би било огромна крачка назад и би бил много лош сигнал, ако държава членка на Европейския съюз предприеме подобна стъпка. Аз не зная дали е, действително има такова намерение за въвеждане на смъртното наказание, но е, чета в е, печата, че Европейския съюз може да промени собствените си стандарти, според господин Орбан, защото е, се счита, че от някои, че смъртното наказание може да бъде полезно. Ние ясно трябва да заявим, че правото на живот е основно право, което е записано в Хартата на основните права на Европейския съюз и е нещо, което не може да се поставя под въпрос. Имам още един въпрос – доста от е, колегите споменаха връзката между иммиграцията и е, тероризма, която се прави. Психологически тероризъм е да се говори за този въпросник, е, където иммиграцията се свързва с теротични нападения, обедняване на унгарците, твърде натрапчива политика от страна на Европейския съюз и прочее. Тук ние говорим за солидарност, за сътрудничество, за подпомагане на търсещите убежище. Затова а, трябва да осъдим а, всичко, което ги накърнява. Незаконната емиграция не е равносилна на престъпление. Тя може да не отговаря на а, изискванията, а, но не означава непременно, а, че е свързана с престъпна дейност. Считам, че Европейският съюз трябва да отправи ясно послание, че е против смъртното наказание и е, да не се допуска такова свързване на тероризма и иммиграцията. Председателя дава думата на следващия оратор. Госпожо председател, рискувайки да задам въпрос, е, който е свързан с е, начин на процедиране, искам да кажа, че очевидно ние правим опити да говорим неутрално, да не засягаме отделна държава, но всъщност не успяваме да го направим. А, защото винаги един и същ човек и едно и също правителство са тези, които ни дават поводи за подобни разговори. И тази атмосфера не ми допада, но е такава каквато е. След края на диктатурите в Испания, Португалия и в Гърция ми се струва нелепо, която и държава, което и да е правителство от Европейския съюз, да казва, че ще въведе отново смъртното наказание. Вярно, че отстъпи назад последствия, както винаги го прави. Също не се спомням никой ръководител на незападно правителство от 2004 година, когато повечето от централно и източноевропейските държави се присъединиха към Европейския съюз, е говорил за въвеждане на смъртното наказание. Винаги става дума за един и същи човек. Историята се повтаря непрекъснато. И ако това се повтаря, и ние ще го правим. Аз съм винаги предизвикван от една страна, от една партия, от един човек. Ние отново изчакваме да видим колко далече ще се стигне. Никъде на нашия континент не е правил подобна инсинуация, че има пряка връзка между тероризма с миграцията и необходимостта да не се допуска харчене на държавни пари за чужди граждани. А това може да се види в уебсайта на унгарското правителство. И тук не можем да виним превода, освен ако самият, самото правителство не е превело или е разтълкувало погрешно собствените си решения. И всичко това ме шокира. Аз съм от страна, където 47% от населението а, са потомци на иммигранти. И не ми харесва всичко това. Има едно нещо, а, което особено не ми харесва. И от мен се очаква някакси, като член на НП, или да не каже нищо, или да защитя това, което се казва. В отличие от колегата от Финландия, аз не считам, че това е повод да е, говорим за това какви точно са нашите европейски ценности, защото те са ясни, те са ясно разписани и никой няма да се присъедини към Европейския съюз, е, е, правейки същата грешка като госпожа Тачен, твърдейки, че Великобритания е била измамена, когато се е присъединила към Европейската общност, защото никой не е знал какво точно ще представлява Съюза. И сега изглежда има и други, които считат, че толкова години след присъединяването не е било ясно към какво се присъединяват. Господин Господин Нидермилер има думата. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да изразя мнението си на майчиня ми език. Много колеги поставиха въпроса, свързан с следното. Ако премиерът въобще не е възнамерявал да въвежда смъртното наказание, защо въобще е поставил този въпрос и защо е казал, че тази тема трябва да бъде включена в дневния ред. Това е един много сложен етичен въпрос. Колегата спомена каква е причината. Това е опит да се отклони вниманието. И ем, говори се тук за някакви мними национални консултации. Въпросникът е абсурден. Госпожо Холмайер, ще изчакам да видя с кои от 12-те въпроса вие ще се съгласите. Унгарското правителство се държи по такъв начин, който прилича на крайно, дес, на крайно десните, на такива като Фараш или Люпен. Те задават такива въпроси. Госпожо колега, нашата задача в Европейския парламент е ясно да посочим, че ем, ние не се припознаваме с ем, такива проблеми. Не можем да кажем, че това е проблем само на е, Унгария, на унгарското правителство. Това е проблем, който ни засяга всички нас. Е, това е проблем, е, който, е, е, е който засяга и основните права. А Орбан каза веднъж, е, до сега получавахме заповеди от е, Съветския съюз, а сега ги от Москва, а сега ги получаваме от Брюксел. Необходимо е тази страна веднъж за винаги да започне да зачита основните права. Трябва сега да се а, каже, че тази политика, свързана с въвеждането на смъртно наказание, няма място в Европейския съюз. Моника, would you like to intervene? Моника, бихте ли желали да кажете нещо по процедурен въпрос? Не, госпожа Гала има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да уверя всички ви, ние устояваме и се придържаме към европейските ценности. Не бива да се безпокоите, че правителството на Унгария ще направи нещо в ущърп на тези европейски ценности и права. Можете да тълкувате, погрешно да тълкувате думи, но това са думи. Господин Нидермилер, това, което цитирахте, не е вярно. Цитата ви не беше точен, но вие го повтаряте непрекъснато и започвате, повтаряйки нещо погрешно, да вярвате в него. Ясно е какво точно се случва. Това, за което трябва да обсъдим тук, както поиска от нас председателския съвет, се отнася до смъртното наказание. Ясно беше казано от нашия координатор, беше заявено ясно от няколко от останалите колеги, които се изказаха. Министър-председателя каза, че Унгария, унгарското правителство не възнамерява да въвежда отново смъртното наказание. Не се предвижда нищо в това отношение. Бихте ли спрели страничните разговори, защото искам да се изкажа? Тоест няма намерение, няма план за ново въвеждане на смъртното наказание и точка. Няма такова намерение. Не се предвижда такова нещо. Освен това трябва да знаете, че ако има жестоки убийства в дадена страна Както се случи преди една седмица в Унгария, хората поставят въпроси. Такава е реалността. Те са онези, които поставят въпроса какво се прави с онези, които са извършили убийството. Така че за това е дебатът. Когато се убиват жестоко млади хора, хората си задават въпроси. Не бива да се отричат реалността. Никой, никой в Унгария не възнамерява да въвежда отново смъртното наказание. А това е смисъл на нашата дискусия днес, а не за иммиграцията. Каквото и да кажете, трябва да имате предвид, че Унгария приема повече иммигранти и търсещи обежище в сравнение с останалите държави членки. Това е втората държава, която приема най-много иммигранти и търсещи обежище в Европа прави много повече, отколкото Холандия и други страни. Като видите какво се случва и колко хора приема, ще установите, че тонът, който преобладава тук, не е уместен. Считам, че тази дискусия няма нищо общо и не трябва да се продължава с нея. Моето правителство ясно каза, че няма намерения и не знам защо продължаваме с този дебат. Има доста нападки срещу Орбан а, и унгарското правителство и това го наблюдаваме вече многократно в а, Европейския парламент. Това е неприемливо. Благодаря, госпожа Кауфман има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да реагирам на как госпожа Кинга Гал. Убийства и то ужасни убийства се случват в всяка една държава членка и съответните власти трябва да се занимават с тези убийства, да ги разследват, да изправят извършителите пред съда и това е въпрос, който може да се обсъжда по всяко време, но без в него да се включва смъртното наказание. Госпожа Холмайер каза, че е очудена от е, изкуствените едва ли не вълнения, които се е, ширят в тази зала. Беше прочетено писмото от председателския съвет и искам да ви припомня, че председателския съвет ни помоли да се изкажем какво е нашето становище по един много ясен въпрос. Писмото е тук черно на бяло. Трябва да дадем отговор на въпрос на председателския съвет и е, отговорът е само един. В случай, в който някоя държава членка би въвела отново смъртното наказание. Това ще означава потъпкване на нашите основни права и парламентът като институция ще е принуден да се позове на член 7. Благодаря, госпожо Мишо, че господин Юнкер е заел и тази ясна позиция и ние в качеството си на ресорна комисия трябва да дадем отговор на въпроса на председателя на парламента и, както вече беше казано, член 7 ще бъде взет предвид в случай, че се предприеме такава стъпка. Благодаря ви. Господин Мишел, госпожо председател, аз съжалявам за начина по който организирахте даването на думата за изказвания всеки път, когато някой каже нещо, което не хареса, хареса на госпожа Гал и давате дума, за да може тя да направи своите излияния и да отстоява една широко известна позиция. Госпожо Холмар, не се нужда от вашият език на тялото. Така че аз имам дълга парламентарна кариера и много рядко, много рядко съм е, чувал толкова неуместни думи, когато говорим за права на човека, за спазване на европейските ценности и за спазване на европейските договори, които са подписани от унгарското правителство. но ние виждаме, че този дебат се повтаря. Някои от колегите от НП не са съгласни с метода Орбан. Аз не мога да а, приема Европейския парламент а, да се разглежда като унгарският парламент в този дебат. Има мнозинство и това е, е понякога проява на диктат. трябва да се проведе такъв дебат. Комисията трябва да поеме своята отговорност. И не можем да използваме различни трикове, да се казва, че такъв дебат не трябва да се води. Стратегията на господин Орбан е ясна. Той обвързва недемократичния режим, който оглъбява той говори за дебат за смъртното наказание. Защо трябва да води такъв дебат, след като твърди, че няма намерение да го въвежда отново? Това е абсурдно. Той ан... манипулира общественото мнение, което също предизвиква най-низките е, човешки е, страсти. когато в въпроса се съдържа и отговора, което противоречи на ценностите на Европа, създава се негативни емоции и аз не мога да приема това. Съжалявам, аз съм скандализиран. Така е. Аз съм действително скандализиран от подобни действия. От колко години вече ние сме свидетели на случващото се в Унгария, на всички тези отклонения. Ако подобно нещо се случваше в други държави, аз щях да бъда също толкова яростен в изказванията си. Европейските институции, господин Тимерманс, аз го уважавам високо, се оказа че не предприе достатъчно ефикасни действия. Той трябва да поеме политическа отговорност, което той не направи. Съжалявам, че трябва да го кажа. Моята група отдавна настоява да се предприемат конкретни мерки, без да провокирам колегите от някои НП, вие се поддавате на една солидарност с лош привкус. Аз съм привърженик на повечето от европейските християнски ценности. Те съществуват отдавна, и те са служили добре на човечеството. Но за какво християнство говорим, когато говорите защита на Виктор Орбан, който системно свързва иммигрантите с престъпници, когато обявява за престъпници хората, които нямат дом или пък тези трагедии в Средиземноморието. Той създава един климат на страх. Демокрацията, всички сме съгласни, надявам се, не е нещо, което се базира на аритметично мнозинство. Демокрация има тогава, когато мнозинството уважава мнението на мълцинството, а това не го наблюдаваме в случая с Унгария. Орбан се изказва по различни теми, като въвеждането на смъртното наказание и отъждествяването на мигрантите с престъпници. Аз се питам какви ценности отстоява той. Робер Бенантер, министър на финансите на Франция на времето, е казал, е, е И той се изказва много категорично против смъртното наказание. И така, Можете ли да предадете едно послание на комисаря и най-вече на господин Тимерманс да поеме отговорността Европейската комисия като пазител на договорите, да предвиде привеждането в действие на процедурите. Говорим за диалоги, за, обяснения. Обес... за обяснения някои твърдят, че това не е наша работа. Може би, след като се направи надлежно разследване, да се премине към налагането на санкции. Председателката има още колеги, които желаят да се изкажат. Трябва да приключим заседанието ни в 5.30, затова ви моля да се ограничите в рамките на една минута. Сега давам думата на госпожа Вержия. Благодаря, госпожо председател. Аз съгласна съм с госпожа Холмайер. В Европа в момента има популисти, които си играят със страха. Какво означава това? Да се насъжда страха в общественото мнение е, чрез съответни престъпления. И първото нещо, което казва крайната десница е смъртно наказание. Когато един ръководител на правителство или член на правителство си играе с, с страха, това не е изказване на обикновените граждани. Аз съм французойка, където е, имало различни правителства, които си играят с страха от Европа. Имаше един е, министр, който каза, че ромите не могат да бъдат интегрирани. Има такива правителства, които се базират на страха и искат да се наложат в съответната страна. Но това са ценности, които не са европейски. Правата на човека са универсални ценности и са записани в хартата за основните права. Тази харта беше приета с едно мнозинство от държави. И за това трябва всички да действаме, защото член 7 е неприложим, защото така ще минат години. По този въпрос едва ли може да бъде използван. Комисията трябва да предложи съответни санкции срещу държавата членка. Тъй като като политическа партия те са против ценностите на Европа. Благодаря. Господин Юрек, имате думата. Е- Благодаря, госпожо председател. Нашият дебат не е за смъртното наказание, Ария. По този начин не създаваме единство и взаимно уважение. Искам да припомня какво стана в тази зала преди известно време. Имаше изслушване за Унгария. Един от експертите от Amnesty International критикуваше Унгария и каза, че в Унгария се нарушават човешките права. И се налага на доживотен затвор. Без отмяна. В нашата страна отменихме смъртното наказание, но има отмяна на доживотната присъда. В един момент някои престъпници излизат от затвора след еди колко си години. И това стана по време на управлението на господин Туск, който в момента ръководи Европейския съвет. В Германия, Холандия и Унгария Всички сме съюзници на Съединените Американски щати. Там в някои щати има смъртно наказание. Дали това означава, че трябва да прекъснем всички контакти с Америка? Дали трябва да поставяме под въпрос всичко това, което прави Америка за целите на демокрацията? Какво всъщност каза господин Орбан? каза, че ако част от унгарското обществено мнение иска такъв дебат, той е готов да преговаря с Брюксел. Сега го атакуваме, защото е готов след дебат да преговаря с Европейския съюз. Член 2, алинея 2 в Хартата за основните права гласи, че никой не може да бъде осъждан на смърт или екзекутиран. Но вижте, става дума за дебат за смъртното наказание. И тази дискусия в никакъв случай няма да доведе до смъртно наказание. В много държави членки смъртното наказание беше отменено с мораториум – С нашата критика се обръщаме срещу общественото мнение в Унгария. Унгарското правителство защитава своята традиция. Говорим и за миграцията. По този въпрос високопарните изявления се различават от действителността. Спомням си момента на, на, на присъединяването на източноевропейските държави. Спомням си, че Германия тогава направи невъзможно милиони хора от източна Европа да намерят работа в западната част на Германия, като се базират на своя суверенитет. Дали Германия тогава имала право да направи това? Може би да, може би не. Но тези решения тогава са били подкрепени. Къде е била солидарността? В Европа има милиони хора, които смятат, че е, член 2, алинея 1 от хартата по основните права се нарушава, тъй като имат уважение към неродените. Тези хора така или иначе съществуват. Госпожа Пинали, моля. Благодаря, госпожо председател. Няма какво да добавя към нещата, които колегите казаха до тук. Естествено, че а, а, премиерът Орбан оттегли своите изказвания след негативната реакция в Европа и в други държави. Вижте, не става дума само за ценности. Става дума за права и харта, върху която се базира Европейския съюз. Европейския съюз е само наблюдател по хартата за човешки права. И това според мен също е срамота. Декларациите на господин Орбан и дебатът, който беше задействан, е опит да се направи така, че смъртното наказание да стане приемлива тема за дискусия. И това всъщност отива доста по-далеч и извън границите на Унгария. И по тази причина Европейската комисия следва да направи всичко възможно, за да спре подобен дебат. Комисията все още не е направила нищо по този въпрос – Марин Люпен и баща й говорят, говорят в подкрепа на смъртното наказание. Има и други на, на крайно десни партии в Италия, на които на, вдигат а, такива лозунги. Северната лига често прави подобни изказвания – Тази тенденция проистича от страха от тероризма и от страха от е, иммигрантите. Мога да ви дам примери. В член 5 е записано, че мигрантите са заплаха за заедостта и начина на живот на гражданите на Унгария. И после се отрича на политиката на Брюксел. Затова трябва внимателно да прочетете член 12. Там има искане унгарските граждани да направят така, че да се увеличат броят на унгарските семейства и унгарските деца. Благодаря, госпожо председател. Дискусията, която водим, според мен е много добра. Всъщност тя е продължение на предишната тема за това, че трябва да се наблюдават и контролират човешките права по отделни държави със съответни критерии. Ето сега виждаме, че има нужда от критерии много ясно нарушение на човешките права на, с решение на правителството. Има голяма разлика между свободата на словото, упражнявана от гражданите и правителствата не бих казал, че имат свобода на словото. Техните слова а, са слова на политически дейци. И трябва съвсем ясно да изчистим темата с, с пряката демокрация. Всички популисти непрекъснато поставят въпроса, че пряката демокрация, референдумите са решение на всички проблеми. Така че по правата за правата на младсинствата, за основните права, няма място за референдуми и дебати в една демокрация. Може би е добре тази позиция да залегне в някой правен инструмент на Съюза. И ми се иска, че по основните права да не се делим на партии. Ляво, дясно, НП, и други. За защита на човешките права има нужда от солидарност. И на... тук не става дума за противопоставяне на източна и западна Европа. Това е проблем в Унгария, защото беше избрана политическа сила. Не знаем какъв ще бъде резултата от изборите в Великобритания какво ще стане с Люпен във Франция. Не знае къде ще се появи следващия случай. Така че за нас, е, метафорично казано, Унгария не е Унгария. Всъщност това е повод да говорим за общите ценности, които имат голямо значение за всички нас. И няма нищо обидно за Унгария в тези дебати тук. много неприятно положение в една държава член на Европейския съюз. Благодаря, господин Сокол. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. От 1990 година, четейки за Унгария, съм научил нещо, че няма значение какво е правителството там. Трябва да зачитат внимателно вестниците и на опозицията. По този повод четох само опозицията. На 28 април в унгарските медии казаха следното. Цитирам унгарска медия – Два дни по-късно министърът, който господин Лазар винаги, когато има на, на критика срещу а, Виктор Орбан, се праща, господин Лазар да отговаря. Сега ще цитирам на унгарски. Има дебат, но той няма намерение да въвежда смъртно наказание. Debate, is... Правителството няма намерение да въведе смъртно наказание. Превеждам свободно Извинявайте, английският ми е четвъртия език. колегата Томас сутринта на, каза нещо весело за овцете. На, Медиите понякога тълкуват нещата, понякога ние следваме единствено медиите. Папата посещава една държава. Медиите питат, знаете ли, че в тази държава има една асоциация на хомосексуалисти, които са купили хотел и въпросът на пат е дали има асоциация на, на хомосексуалистите тук и в медиите. Следващия ден казват, че първият въпрос на папата е бил дали те имат асоциация в тази страна. Мисля, че понякога правим същото и във връзка с миграцията. Господин Луи Мишел си тръгна Спомням си, че гласувах подкрепа на една от неговите подправки, въпреки препоръките на НП. Демокрацията не означава аритметично мнозинство. Нека да помислим в, за това, защо на в, на, Унгария две трети от населението е, е в дясно защото либералите и социалистите разрушиха страната. Моето опасение е, че разбирам медиите, но не разбирам комисията и господин Тимерманс. Много често се поставят проблеми с дискриминацията срещу румънците в Унгария. Отговорът на комисията е един и същи. Това не е проблем на Европейския съюз. И същевременно тук дебатираме на цитати от медиите. Националните малцинства нарушават закона. Така че моят проблем не са унгарските медии, а именно, че тук в тази зала трябва да се води дебат, но не само за Унгария, а и за всички останали държави членки. Благодаря. Благодаря. Very shortly. I fully agree we shouldn't have always debates on Hungary. So tell Mr. Orban. Защо да не дебатираме постоянно Унгария? Кажете на господин Орбан, че трябва да промени начинът си на правене на политика. Ако в моята страна след много тежко престъпление започне дебат дали не е необходимо да се въведе смъртното на казание, Искам а, моето правителство веднага да заяви, разбираме вашите чувства, но смъртното наказание не е мярка, която може да се въведе. И затова няма защо да се връщам към въпросника. Ако отговорите с писмо на съвета на председателите, не е достатъчно да кажете, че разбира се, ако една държава иска да въведе смъртното наказание, тогава трябва да се мине към член 7. Това е очевидно. Трябва да се каже, че и дебатът започнат от правителството нарушава нашите ценности. Моника Холмайер. Моника Холмайер. Либе Беги Ципел, либе колега. Госпожо Ципел, уважаеми колеги, по последната точка съм на друго мнение. Смятам, че не трябва един ръководител на правителството да се изказва без да си дава сметка за думите. Не трябва, когато има популистски дискусии сред населението, да, тогава има основания да се отправят нападки, но те трябва да са оправдани. Относно ам, смъртното наказание, е, унгарското правителство много бързо каза, че това е въпрос, който от тях а, няма да се разглежда. Няма възможност да се въведе а, тази мярка. очудваме, че тук обсъждаме само случая с Унгария. Преди време обсъждахме въпроса с Чехия. Там правителството е социално а, демократично. Не казвам а, дали е добро или лошо това, което се случи в а, Чехия, но беше ясно и за чешкото правителство, че то не иска да въведе смъртното население. А, този въпрос не се а, повдигна тук, защото много ясно, бързо а, се разбра, че такава мярка няма да се предприема. Според за мен също смъртното наказание би било свързано с член 7, защото ние сме против смъртното наказание. Знаете, че има много страни, в много страни по света, които са и демократични, има смъртно наказание, но в Европейския съюз ние сме убедени, че тази мярка е погрешна и нарушава човешките права. Не говорим тук за популист, популистски или непопулистски изказвания. Това е тема, която не може да е тема, с която а, да се правят шеги. Нито с тази тема за смъртното наказание, нито с тази за човешките права. Не трябва само да отправяме поглед към Унгария ще се спра и на въпросника след това. Но да речем в България. Анштрихе an die russische говореше се, че за, за цели части от региони са ще ли да бъдат продадени за безпаринна а, Русия. Лас ми хайт ме аузреден. Нека да се изкажа. За мен тук стои въпросът дали е правилно да се м, обсъжда толкова критична една страна, която след това се е коригирала, както и България се е коригирала, че такова действие не е било допуснато. В някои области в Европа се му а, изкривява информацията от определени медийни структури. Това а, трябва да породи безпокойство и не е свързано само с Унгария, но и с Румъния. Имаше и а, момент, в който един руски националист в България обяви фалит, но Искам да кажа нещо съвсем открито. Колегата Кинга Гал а, се а, почувства лично нападната, както и от а, колегата Мишел. Говорим ние тук за демократичните права и се борим за тях. Нека да а, достойно да подхождаме към тези а, права. Да, а, Луи Мишел беше почти агресивен. Нямам предвид госпожа Зипел и госпожа Кауфман в този случай. Беше малко прекалено, трябва да внимаваме. Прави ми впечатление, че а, има други проблеми, а, които, с които трябва да се занимаем. Да речем, а, има важен, важна тема в Испания, но тази тема не се засяга. Има важна тема в а, Франция, тази с а, а, законодателния акт, който а, беше обсъждан наскоро, но тази тема също тук не се обсъди. Това, което ми се иска, е да провеждаме една справедлива дискусия. Относно а, въпросника, а, въпросника ми беше даден от а, колегата а, Кинга. Има определени сформирования в Европейския съюз и ние в качеството си на ресорна комисия трябва да помислим какво да правим. В въпросника стои, че Европейския съюз е виновен за миграцията. Това е, разбира се, нелепо, че Брюксел е отговорен за този вид миграционна политика. Ние не сме породили тези беженски потоци и а, не сме виновни, че някои държави са подложени на особен натиск а, от страна на тези а, беженски потоци, които идват а, от а, региона на Сахара или Южна Африка. Какво бих желала аз? Нека да се опитаме съвместно, без да игнорираме страховете на хората. Не може по този въпрос да се подхожда по, по, популистски, да се всява страх да се говори тези, които ще дойдат да ни заплашват и така нататък. Този дебат трябва да е сериозен, трябва много ясно да се заяви, че и това не е вярно, защото когато се задават такива въпроси, това трябва да го обявим за неприемливо и е неприемливо, че едно правителство задава такива въпроси. Аз критикувам такива действия, но трябва да дадем на хората отговор на а, техните въпроси. Ние а, не сме извървали пътя до края. Не, необходим е холистичен подход по отношение на миграцията, за да се обхване цялата ситуация, свързана с миграцията и бежанците. Тук обаче са свързани много въпроси. Европейския съюз трябва да има концепция но да не говорим, че държавите членки многократно са а, отхвърляли м, предложената им концепция. А, да речем, дали била концепцията за а, помощта за развитие. Ние се а, борихме за това да има повече средства за хуманитарната помощ. Рамо до рамо се борихме за това да има повече средства и за Фронтекс. Иск, Други също се изказваха доста надълго и на широко. Аз искам сега да се изкажа. Колегата Зеничи също се изкажа, каза доста дълго. Колегата е, Други колеги се изказаха доста дълго. Искам да дам един а, много ясен отговор. Ние от НП не искаме да се разпространява някакъв злонамерен популизъм и аз не одобрявам въпросника, но нека да дадем на хората някакви аргументи и да им покажем, че ние внимателно работим върху изготвянето на една стратегия и а, чрез тази стратегия да спомогнем за разрешаването на проблема с бежанците. Ние не а, сме популистски настроени, ние не приемаме този въпросник. Господин Нидермюлер въобще не го приемаме и той не може да, подлежи, да представлява основа за една разумна дискусия. Мисис Инвалд. Госпожа Индвелт, съвсем накратко искам да кажа нещо. Въпросът е, е доста сложен. Е, вече е, съм е, доста ядосана. Водим тази дискусия многократно. Имахме същия дебат, когато говорихме за независимостта на съдебната власт в Унгария, данъчното законодателство, медийното законодателство, образователното законодателство, миграцията. Тези дебати ги водим постоянно и говорим за това дали да говорим за Унгария или за други държави, членки и така нататък. Има и критични въпроси, които аз съм задавала към либералното правителство в Нидерландия. Аз отправям критика към всеки, който го заслужава argued many times for a different mechanism. Моята група подчертава многократно, че имаме нужда от нов механизъм с обвързващи правила, да се наблюдават всички а, държави членки, да се оказва намеса или да се налагат санкции, когато е необходимо, няма нужда да говорим повече за господин Орбан, можем да говорим за всички държави членки, можем да имаме информационно табло. Тази сутрин говорихме за информационното табло за съдебната система, защо да не разширим неговия обхват и да обхванем и върховенството на закона, демократичните правителства и основните права. Правим го да го правим всяка година за всяка държава членка. Имало е дебати в парламентарна зала и ам, имаше широк консенс, консенсус и само двама души бяха против. Господин Тимерман беше един и каза, а, ние ще имаме диалог, нямаме нужда от по- нататъчни инструменти. Не, имаме нужда от допълнителни инструменти. Искам да предложам ние в качеството си на Европейски парламент да изработим такъв механизъм. Ако комисията не иска или господин Тимерман не иска, парламентът ще го направи. Има някои хора в парламента, които не споделят нашите европейски ценности, но повечето ги споделят. По-голямата част от членовете на Европейския парламент споделят европейските ценности. Нека да се обединим около тези ценности, да обсъдим създаването на механизъм, който да закрие тази празнина, запълни тази празнина между ценностите и член 7. Да не говорим а, специално за господин Орман, за Орбан или за Унгария, ами да говорим как да запазим върховенството на закона и да опазим да, е, човешките права в Европа. Господин Нидермюлер. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Времето напредва и за това ще съм съвсем кратък. Окей. Okay. Uh, csak két mondatot szeretnék Uh, Съвсем накратко ще се изкажа. Радвам се, че госпожа Холмайер каза, че този въпросник, въпросник е неприемлив. И се радвам, че тя предложи в комисията да проведем дискусия по този въпрос. Този въпросник е манипулативен и популистски. Няма мигранти, които искат да, да работят в Унгария. Това си е една отявлена лъжа. Още нещо, тук не обсъждаме ем, темата по такъв начин, че да заклемим е, Унгария. Говорим за едно правителство, което от години наред е, е следва линия на конфронтация не сме нападнали Унгария, ми говорим за това колко е важно да се зачитат европейските ценности. Благодаря ви за това, че участвате в тази така интересна дискусия. Ще помоля господин Мораес, който е председател на нашата комисия, да изготви писмо което ще е, е отговор на писмото на господин Шулц. Писмо, което ще е, се основава на дискусията, проведена в нашата комисия днес. Ще изготвим това писмо и ще го изпратим преди 13 май. Нямаме много време, но възоснова на някои предложения и е, това, което беше казано днес тук, ще изготвим съвместно с господин Морайс отговорите, отговорът на въпроса на господин Шут. Ами, комисията дали ще отговори на въпросите, които зададохме? Иска ми се комисията нещо да каже. Госпожо Сържентини, не става въпрос дали ще дадем отговор или не. Аз слушах много внимателно по време на дебата. В началото на моето изказване казах нещо много ясно. Госпожа Кауфман го повтори. Комисията не може да деца възоснова на консултации. Комисията вече е отговорила по въпроса за консултациите, но не можем да реагираме или да започнем каквато и да е била официална процедура въз основа на консултации, които се водят в една от държавите членки. Това, което можем да ви кажем е, че ние а, определено не подкрепяме консултации, които а, се извършват публично и се основават на данни, които а, не са подплатени с факти. Ако а, се спра на самите консултации, seen, think, also... беше а, казано това и от председателя Тимерманс, че тези консултации се основават ам, на едни доста подвеждащи въпроси, които са и пристрастни. А, те също а, са м, свързани с предразсъдъци и това не може да се използва като основа за а, изграждането или провеждането на, на някакви стабилни политики. Благодаря ви госпожо Мишо, че участвахте по време нашата дискусия. Следващата среща ще е в Страсбург на 18 май между 7 и 9.30 вечерта, след това на 26 май и на 4 юни. Това са датите за нашите заседания. Благодаря ви. Thank you. Thank you. It's true.